Е, драги колеги, добър ден! Продължаваме работата си по дневния ред за днес. Извинявам ви се за забавянето, което започваме заседанието, но на заседанието на координаторите дискусията бе продължителна ще направя обобщение на решенията на координаторите малко по-късно. след като ги изготви секретариатът. Преминаваме към гласуване. Точка четвърта. Гласуване по проекта на директива на съвета за изменение на директива 2011 наклонена черта 11 за задължителния обмен на информация в областта на данъчното облагане. So, we could you please insert your voting cards? Ако обичате, поставете картите си за гласуване в предвидените за това отвори. Amendment. Изменение 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 48 е оттеглено. Okay, we have 48. Okay. Uh, I, uh, sorry, that was a uh, misleading. Извинете. Е, информацията ми е била подвеждаща. Кой е за изменение 48? Против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 50. За. Против? Въздържали се? Приема се. 51 изменение. За. Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Може ли да извършим проверка по електронен път? Uh, uh, Отхвърля се. doesn't work. Well, we need to repeat the vote. Then. Sorry? Okay, okay. It's rejected. Отхвърля се, така или иначе. 52 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 и 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че отхвърлихме тези две изменения, но нека проверим гласуването. Мисис е, Госпожо Делво, Работи ли вашето устройство? Rejected. Да, отхвърля се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. We are, we are Стигнали сме до изменение 53-то. So rejected, yes. Отхвърля се с 10 гласа за и 10 против. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Нека направим проверка. Е, Приема се. 11 гласа за, 9 против. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, от... приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение за. Против. Въздържали се. Това трябва да проверим. Проверяваме гласуването на изменение 22. 10 to 9. E, adopted. С 10 гласа за и 9 против се приема. Нямам карта, но гласувам за. Добре. Значи съотношението е било 11 гласа за и 9 против. 24-то. Извинявам се, 23-то за против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, приема се, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се, изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Извинете, казва председателят. Приема се. Изменение 3 за. Против. Това ще проверим. Ако обичате да гласувате електронно. Отхвърля се. Да, отхвърля се с 10 гласа за и 11 против. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36 за. Против въздържали се, приема се. 37 изменение. Тридесет седмо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 изменение за. против. Нека проверим. Проверяваме гласуването на изменение 38. Приема се. Изменение 40. Не. Извинете. Един момент. Гласуваме изменение 40. Про... За, против, въздържали се. Приема се изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се. Нека проверим. Мисля, че изменението бе прието, но нека все пак проверим с електронно гласуване. Yeah. It has been adopted. Приема се. Гласуваме проекта на становище като цяло. Кой е за? Моля електронно. Моля електронно да бъде гласуван. Приема се. 13 гласа за, 10 против, 1 въздържал се е резултатът. Now we continue. Сега продължаваме с гласуването на доклада на господин Карим. So, uh, compromise number one in favor Компромисно изменение Едно за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение на Авко за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпол 2 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 5 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 6 за, против, Нека да направим проверка. Проверка по МПЛ 6. and it has been to no rejected. It's 8 to 12. 8 to 12, sorry. Отхвърля се с 8 на 12 гласа изменение. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. So we vote online, yes?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 въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, проверка. Отхвърля се. 11 гласа за, 11 гласа против, 2 въздържали се. Изменение 9 за. Девето изменение отпада. Компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се, Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 8 за. Всъщност не, Авко 19. За. Против. Виждам объркване у колегите от ля... дясната страна. Авко 19. Нека отново да повторим гласуването за. Против. Въздържали се Приема се. Изменение 15 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, проверка. Отхвърля се 11 на 11 и двама въздържали се. Има два гласа на НП, които броим, въпреки че нямат карти за гласуване. Това беше първото ми гласуване с карта. Добре, нека да повторим гласуването тогава, за да сме сигурни. Гласуваме по втората част на изменение 15. Приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, нека да направим проверка. Отхвърля се. Конт 7 за. Против въздържали се, приема се. Емпл 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 12 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 24 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е- се отхвърлено. Нека да направим проверка. Отхвърля се 10 на 11 и 2 въздържали се. Компромисно изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Проверка. Отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, 35 за, против, въздържали се, проверка.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 Седмо изменение на Авко. Десето на Авко за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12 на Авко за. Против. Проверка. Приема се. Емпл едно За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпл 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпл 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 2. За. Против въздържали се, приема се. Конт 5 за, против, въздържали се, приема се. Конт 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 9 за,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 въздържали се, отхвърля се, в 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, Инта 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, Инта 2 за, против, Нека да направим проверка. Приема се. Инте 3 за. Против. Въздържали се. Извинявам се. Проверка. Приема се. Инца 4. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Инта 4. Отхвърля се. Приема се всъщност, извинете. Инте 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инте 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против въздържали се, приема се. Проекто доклада като цяло за, против, електронна проверка. Електронно гласуване. And it has been adopted. Congratulations. Приема се поздравления на господин Карим.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 Давам ви думата по темите обсъждани вчера в, а, при изслушването. Благодаря, господин председател. Благодаря за разбирането. Благодаря, че ми позволите да се изкажа пред комисията днес, след изслушането вчера. Обмислих нещата. А, а, имах възможност да а, а, обмисля дискусията и презентацията вчера. Благодаря за инициативата. Много беше важно да се проведе такова изслушване аз като посредник на парламента във връзка с случаите на отвличане на деца от собствените им родители е да се намери решение, което да е а, при възможно най-добри отношения и най-прагматично полезно за цялото семейство и най-вече за интересите на детето. Отношенията са много сложни, разбира се, е, има много трансгранични партньорства и семейства и от е, доклада от 2013 година на Missing Children Europe е, знаем, че 2500 деца изчезват в Европа, от които 56% са отвличания на деца от, от един от техните родители. Целта е да се преодолеят някои от недостатъците на Хакската конвенция от 80-та година и е, тя работи в някаква степен, но все пак нека да поговоря за на опита. Възоснова на 19 случая, които разгледахме през последните 12 месеца, има някои аспекти, които представляват е, правни и прагматични проблеми, е, свързани, например, с компетенцията, дефиницията за отвличане, липсата на регистрация на детето в определено е, жилище, липса на прав... нарушение на правото на справедлив процес и бавно връщане на детето поради бавните съдебни процедури. Някои прагматичните въпроси са свързани с административни забавения на компетентните органи на нива полиция и съдебна система. Време е, е, установяване на дати за изслушванията и гарантиране на правата на детето. По-настоящем се сблъскаме с проблеми, свързани с конфликти на юрисдикции и отказ на даден съд да приложи решение на друг съд. Друг важен въпрос е обичайното местопребиваване. В регламента от Брюксел звъни телефон в залата, дали може някой да го изключи. съдът, където детето е било обичайно пребиваващо в момента незабавно преди отвличането, продължава да е с превесна компетентност на другите съдилища, но много често родителите се обръщат към различни съдилища търсещи е, юрисдикция е, по един и същи случай, нещо, което води до проблеми и забавени, а трябва да имаме предвид какво е въздействието на този тип забавени върху самото дете. И така, мисля, че въпроса за постоянното местопребиваване трябва да бъде взет предвид по приложенията. Задължението да има бързо приложение на решението на съда – не винаги се изпълнява и не винаги е достатъчно ефективно. Решението, прието от съда в а, територията, на която било отвлечено детето, не винаги се прилага. Там, където родители са, друг родител отвлякал детето, се изисква по-добро сътрудничество между съдилищата работещи по темата на началните етапи, подчертавам, началните етапи на производството. По този начин може да се преодолеят някои от спорните въпроси, които по-нататък биха могли да доведат до, забав... до забавяния на производството и в крайна сметка по този начин действително ще се гарантират по-добре интересите на детето. Друг важен въпрос е посредничеството, медиацията. Но преди това, нека съвсем накратко да обобщя елементите, които могат да бъдат подобрени в Брюксел 2. Обичайно между пребиваване, прилагане на, на решенията, график за прилагане на решенията и мисля, че имаме нужда от по-добро сътрудничество между централните органи. По медиацията вчера дискусията се занима с правните и техническите аспекти на медиацията. Те са много важни, защото целта им е да опазят децата и техните права по време на доста тежки преговори. Въпросът е обаче, че медиацията може да разреши нещата добре. Тя не е вълшебна пръчка, не работи във всяка една ситуация, но а, по някой път дава начин на родителите да намерят решение за семейството си и децата си, вместо съдът да наложи решение. Споразуменията, постигнати от двамата родители, всъщност дългосрочен план имат много по-голяма вероятност да постигнат успех – а това намалява и времето и разходите за производството. Отново проучване от 2012 година на Apple за отвличането на деца през граница в Европейския съюз препоръчва използването на медиация при семейните дела и особено там, където става дума за отвличане на дете в рамките на семейството и е, се препоръчват е, превентивни и коригиращи медиционни схеми, вземайки предвид етичния кодекс на медиаторите и е, се предвижда да има авторизирани медиатори, които да работят по трансгранични случаи, в които са засегнати и деца. Затова мисля, че е добре да се обсъди по-подробно въпроса за медиацията – и трябва да намерим начин да насърчим съдилищата да търсят медиация между двете страни по спора възможно най-рано. И за това препоръчвам да се засили присъствието на медиацията в Брюксел 2, в новия му вариант. И не съм сигурна дали е, има съгласие между важните заинтересовани страни за ролята на медиацията и как е, тя може да бъде интегрирана в новия вариант на регламента. Знам, че вчера в комисията се говореше за специализираните съди, занимаващи се с отвличен, случаи на отвличания на деца. И действително това е полезно, защото така ще се доведе до кратки, по-кратки срокове и до повече експертиза. Медиаторите също имат нужда от специално обучение. Може би е добре да намерим някаква връзка между магистратите и медиаторите и може би да организираме обучения, които са подобни и за едните и за другите. Процесите на медиация са важни и те трябва да се насърчават от съдебната система. И това трябва да се подкрепя от Европейската съдебна платформа регламента в неговия нов вариант ще даде възможност да се напредне, вземайки предвид, разбира се, и сложностите на различните 27 правни системи. Ясно е, че има спорове по родителските права и е ясно, че медиацията може да доведе до успех само в по-вероятно ако е, е приложена в началото на спора. Моята служба успя да постигне резултати с медиация в два от случаите, които е, цитирах по-рано. При други случаи с медиация не се постигна успех, тъй като до нея се стигна твърде късно. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за тези важни коментари по прегледа на регламента Брюксел 2 и нека да помоля колегите да направят коментари и да ми кажат имат ли въпроси към вас. Не виждам други желаящи да се изкажат. Благодаря много, че споделихте с нас вашето мнение. We will uh, continue uh, by point number... Продължаваме с точка 11. Думата има госпожа Делво. Отчитане пред комитета за утвърждаването на свободното движение на хора и предприятия във връзка с обмена на някои публични документи. Благодаря, господин председател. Както знаете, в момента се провеждат тристранни срещи. Тази следващата тристранна среща ще бъде проведена днес след обед. Целта ни е да приключим преговорите. Това, което е най-важно за нас в парламента, т.е. нека най-напред припомня някои елементи, позицията на парламента, прията на първо четене, много се различава от е, позицията на съвета е, относно е, постила и легализацията. На първо четене парламентът беше включил голям брой документи допълнително в приложното поле на регламент. Съветът след дълги дискусии, продължили 4 години, постигна съгласие за извънредно кратък списък на публични документи, официални документи, тези за гражданското състояние, раждане, сключен граждански брак, регистрирано партньорство. И дълго обсъждахме с парламента дали този списък трябва да остане в този вид. Успяхме да удължим списъка, допълнихме го с три документа. Очевидно много хора искат така нареченото удостоверение, че сте жив. След това документа, който позволява на един гражданин да гласува в държава членка различна от тази, на която е гражданин. И третата категория добавени документи е свидетелството за съдимост или аналогични документи, които удостоверяват, че лицето никога не е било осъждано. Така, е, беше обогатен списъкът и с многоязични формуляри. В началото е, съветът е, беше предложил само 4 документа да бъдат предмет на обмен чрез така наречените многоязични формуляри. Сега след нашите предложения многоязични формуляри ще бъдат изготвени за 10 документа. Заедно с съвета проведохме преговори за добавяне на клауза за преразглеждане е, в двугодишен срок от влизането на регламента в сила. Комисията ще представи оценка на въздействието, за да бъде включено в приложното поле, евентуално на документите относно правния статус на предприятията, т.е. на фирмите, респективно на техните законни представители, е, документите относно образованието, респективно професионалната квалификация и най-сетне документите за увреждане. Всички тези документи, евентуално с две години след влизането в сила, ще могат да бъдат добавени към документите, за които не се изисква нито апостил, нито легализация. Предвидели сме ясно задължение за държавите членки да уведомяват граници, гражданите си за това, че документа, който искат, няма нужда от апостил, когато пътуват в чужбина. Това е единият спорен въпрос, който дълго обсъждахме със съвета. Вторият спорен въпрос беше за разходите. Явно те са свързани с многоязичните документи защото попълването им на множество езици предполага определени разходи. Е, много сме близо сега до споразумение, трябва да го постигнем днес след обед, както казах. Има нещо, което много ме изненада в тези преговори. Е, голямото недоверие, което изпитват държавите членки. Никой не вярва на документите, издадени в друга държава членка. Това не улеснява работата по досието. Е, полагането на постил е, от външно министерство върху един документ е, може би му придава някаква законна форма, но не го прави по-достоверен. Системата, която създадохме, е следната. Ако една администрация на държава членка има съмнение в автентичността на документа, може да се свържи с компетентен служител от издалата документа държава членка, за да се потвърди или отхвърли неговата автентичност. Тази система до някъде ще промени навиците на администрациите, в държавите членки. Недоверието, което споменах, е, обяснява защо държавите членки толкова дълго преговаряха по това досие. Те казват, е, съществува Хакска конвенция, няма нужда да се прави нищо допълнително. Нямаше голям ентусиазъм в съвета. да се обвърже с тази уредба. За това е, аз смятам, че комисията, след като е внесла текст, ние бяхме длъжни да го преработим така, че максимално да обслужим интересите на гражданите. В Съюза свободното движение на лица и на стоки е принцип говорим за единен пазар и от тук е задължително да бъдат отменени всички излишни изисквания за форма. Това само затруднява обмена. И аз силно се надявам, че днес след обед ще постигнем компромис. Thank you very much. Благодаря ви. Има ли въпроси или коментари от членовете на комисията? I do not see any request. Не виждам желаящи да се изкажат. Благодаря ви много, госпожо Дълво. Продължаваме с точка 13. Разискване на измененията е, по доклада, е, изготвен по собствена инициатива за е, цифровия единен пазар. Доколкото разбирам, господин Луър замества в случая докладчика господин Джампаски. Да, аз съм наистина Андрю Лур и е, отговарям за този доклад в Комисията по култура и в регионалната комисия. Господин Джамбаски ме помоли да се изкажа от негово име, като поднася извиненията си за своето отсъствие. Помоли ме да представя становището му, за да не се отлага дебатът когато казвам аз, имам предвид, че се изказва господин Джамбаски. Не говоря от своя име, от негово. Радвам се, че толкова голям брой колеги проявяват интерес към становището и внасят изменения. Това ще укрепи приноса а, на нашата комисия към доклада по собствена инициатива, разискван в Инко и а, ИТРЕ. Е, като е, се надявам, че ще можем в Страсбург да направим заседание за обсъждане на измененията преди гласуването в е, ноември месец. Има изменения за допълване на становището, които и аз съм внесъл и се надявам колегите да ги подкрепят. И измененията показват колко важна в економиката е сферата на творчеството. Уредбата на авторските права трябва да стимулира економическия растеж, конкурен конкурентоспособността и да благоприятства потребителите. Трябва да се създадат и развиват условията предприятията да предлагат продукти в цифров вид в интернет. Микрофон за оратора. It's gone off. Okay. SMEs and cross като се улеснява работата на малките и средните предприятия и през граничната търговия. Съществуват нелоялни обаче разлики в цените поради това, че един продукт се продава в страна различна от тази, която е създаден. Трябва да има солидна подкрепа реформата на директивата за авторските права, като се изхожда и от необходимостта да е, има добри възнаграждения за авторите. Трябва да се прилага и Маракешкото споразумение, като същевременно мислим и за улесняване на достъпа на хора с увреждания до творбите. Технологичната неутралност е от ключово значение за улесняване на новаторството. Таксите, е, които са въведени в някои държави членки е, във връзка с авторските права, трябва да бъдат прозрачни. И освен това, е, трябва да се мисли за отговорността на доставчиците на интернет услуги и на посредниците в интернет пространството. Надявам се, че за тях ще имаме оживен дебат е, трябва да има интересна дискусия и очаквам такава за облигационното право. В тази връзка има внесени изменения като направим анализ на действащите облигационно-правни норми и подчертаем разликите между традиционните носители на авторските творби и авторските творби на електронен носител. Очаквам преговорите и разговорите с докладчиците в Сянка. Измененията се групират в няколко категории. Общата уредба на авторските права, като тук измененията са свързани с с оценките на доказателствената основа на проекта до е, презграничната преносимост. Ще се опитам да предложа на групата балансиран компромис, изхождайки от тези изменения. Що се отнася до изключенията от защитата на авторското право, тук малко ме притеснява желанието за хармонизиране на таксите за авторски права, включително при частното копиране, защото това ще има голямо отражение върху потребителите. Доставчиците на интернет услуги и посредниците в интернет имат много разнообразни становища в тази връзка. Те искат да се освободят някои от тях от всякаква отговорност, а други искат отговорността да бъде изцяло хармонизирана. Моето ключово намерение е да не се допуска правна несигурност. Споделям опасенията на колегите, но не бива да пречим и на новаторското развитие, което се дължи на искания от страна на потребителите. За това аз предлагам да възприемем пропорционален подход към компромисите. Има различни елементи, различния вид съдържание и те трябва да бъдат отчетени. Защитата на авторските права преди всичко е ориентирана към осведоменост на потребителите, пропорционалност при налагане на санкциите. Трябва да имаме предвид не само услугите, но и стоките, когато защитаваме авторските права. И най-сетне аспекта облигационно право. Тук под тази рубрика трябва да разискваме различни варианти, е, каквито бяха предложени от докладчиците в Сянка, за да видим дали ще има съгласие между нас. Има призиви към така наречената опция за дума за държавата, в която е създадено произведението, но има и други варианти. И най-сетне господин Джамбаски би желал да благодари сърдечно на колегите за интереса към становището, очаква всичко, което днес кажете да му бъде съобщено, за да може комисията да даде своя ценен принос за разработването и развитието на стратегията за единния цифров пазар. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. Давам думата на госпожа Реда. Благодаря много за направеното изложение. Високо го ценя Комисията по правните въпроси е, играе своята роля тук и тя е важна роля, защото ние имаме изключителна компетентност по определени аспекти на проекта и за това трябва да дадем становище достатъчно рано. Мисля също, че ние сме в добро положение, защото подробно сме се занимавали и с въпросите на Инфосок, както и с въпросите за защитата на авторските права. Там имаме и в двата случая доклади по собствена инициатива, така че на този фон трябва да определим бъдещото развитие на проектите, внесени от комисията. Чувам от изложението на позицията на докладчика, че вървим в доста добра посока. Мисля, че вече пространно сме говорили за това, че е необходимо да подобрим и преносимостта и през граничния достъп. Но как да постигнем това? Ако комисията, например, е, предлага преносимост, означава ли това, е, че е, човек пътува в нещо като правна фикция, в един голям прозрачен балон? Защото има приложения, които изхождат от много неутрален в технологично отношение фактор IP адреса. А в бъдеще ще трябва ли хората да се идентифицират, да дават лична информация за себе си, за да могат да пренасят а, информацията, която са закупили? това ще отговаря ли на императива за защита на личните данни? По отношение на презграничния достъп, аз съм направила изменение специално е, да се помисли за разширяване на приложното поле на директивата за кабелното и сателитното излъчване, така че да се е, включат информациите, които е, се купуват по интернет. Не трябва да говорим само общи приказки за подобряване на презграничната преносимост и достъпност. Сега, естествено, изключенията са кандидати за реформа, ако мога така да се изразя. В миналото е имало дискусии по този въпрос. Например, имало е най-общи дискусии за разликата между потребители, които упражняват търговия по занятие и такива, които не упражняват търговия, търговска дейност по занятие. Това разделение съществува, но не функционира много добре на практика, защото потребителят има свое виждане за това, що е търговска дейност и що не. Не трябва да правим грешките от миналото отново и трябва да бъдем много конкретни в изключенията, които допускаме. Не мисля, че ограничението за нетърговска дейност е особено полезен подход, защото то вече ни е създавало проблеми. Също така в сферата на защитата не мисля, че трябва отново да измисляме топлата вода. Докладът на Свобода вече приветства действията на комисията, обявени в нейния план за действие и мисля, че е време да се пристъпи към реалното им осъществяване. Самата комисия признава, че има необходимост от е, по-солидна доказателствена основа във връзка с авторските права и тяхната защита и Комисията по правни въпроси трябва да играе активна роля, като задава насоки и на работата на службата ОХИМ. Внесъл съм изменения за уведомленията и свързаните с тях производства, нещо, което комисията иска да доразвие от гледна точка на защитата на авторските права. Добре е да имаме за уведомленията единна уредба. Как обаче ще стане това след като нямаме хармонизация на авторските права? Ако едно дружество иска да бъде затворена интернет страница заради твърдени нарушения, е, чие изключение от авторското право ще е, наведе като е, мотив за това искане на собствената си страна или на страната, в която е извършено нарушението. Мисля, че при уведомленията и е, правилата за затваряне на страници, изключенията могат да се окажат напълно безсмислени, защото те са различни в различните държави членки на Европейския съюз и там няма хармонизация. Тоест, е, хармонизацията е необходима, за да можем да направим е, защитата годна в европейски план. По отношение на доставчиците на интернет услуги и е, посредниците, е, съгласна съм, че е необходима нова дефиниция, т.е. че не е необходима нова дефиниция непременно, защото една нова дефиниция може да ви отвори котията на Пандора. Общо взето ние работим на базата на директивата за електронната търговия и предприятията са свикнали с нея, работят добре. Също така трябва да вземем предвид становищата в допитванията, проведени от Европейската комисия за проблема на отговорността през последните няколко години. Там има заявени позиции. По въпроса за таксите, това е нещо като слон в стаята, говорейки за темата е единен цифров пазар. От една страна, трудно е тук да се проведе хармонизацията, тъй като подходите на държавите членки много се различават. От друга страна, обаче, трябва да признаем, че съществуването на различни такси за различните продукти в различните държави членки е една от най-големите бариери през преграничната търговия с цифрови продукти на авторските права. Не мисля, че е приемлива тази ситуация. Производителите на стоки, е, за които има такси, да плащат тези такси двойно, когато извършват търговия от една държава членка в друга, т.е. извършват презгранична търговия в Съюза. Трябва е, да видим има ли въобще някаква вреда, която се нанася от частното копиране и да изхождаме от солидни доказателства за нанесените и търпени от авторите щети. Това са коментарите ми за сега. Очаквам да работя в бъдеще и с докладчика, и с докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще можем да постигнем осезаем принос, който, който да вземе формата на точни, прецизни препоръки е, и предложения за защитата на авторските права. Благодаря, госпожа Ханибал. You, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря и на господин Луар за този, това детайлно изложение. Докладът е предмет на голям интерес – много се радвам, че възнаграждението на авторите има сериозно присъствие в проекта на доклад. Защото според мен това е една от най-същностните причини да съществува авторско право по принцип. И това трябва да е наш приоритет. Е, ако няма авторско право, авторите не биха имали никаква защита на труда си е, Тоест, говорим за фундаментален въпрос. Е, мисля, че трябва да направим всичко възможно за укрепване на тази защита чрез възнаграждението. Е, радвам се, че е споменато и Маракешкото споразумение. Искам да се спра е, сега на изключенията и ограниченията. Когато обсъждахме доклада на госпожа Реда, ние много време посветихме на изключенията и ограниченията. Съгласна съм, че темата е тежка. А също Бих искала обаче е, да е, отправя едно предупреждение във връзка с хармонизацията в тази сфера. Защото системите в различните държави членки, що се отнася до изключения и ограничения, е много различна. И пълната хармонизация, според мен, не е годен вариант за действие. Но в доклада на Реда се визират минималните стандарти. Парламентът е приел този подход. Значи задаваме минимални параметри и очакваме всички държави членки да спазят тези минимални стандарти. Най-от очевидното изключение от авторските права е сферата на образованието. То съществува в почти всички държави членки. Мисля, че по този път трябва да вървим. Съгласна съм с голяма част е, от казаното от госпожа Реда. На ниво минимални стандарти сме в момента и смятам, че така трябва да вървим е, напред именно по този път. Има и някои нови области, като да кажем така нареченото е, миниране или копаене на текст и данни. Това е нещо ново и все повече ще го виждаме с развитието на технологията. Концепцията на минималните стандарти ще ни помогне в такива нови области, като минния добив на данни и текстове. И Проблемът, както знаем, с цифровия единен пазар е, че технологията се развива прекалено бързо и ние винаги изоставаме. Затова трябва да възприемем подход, който максимално да ни обслужва в бъдеще и да гарантира за максимално дълъг период правна сигурност. В противен случай законодателството ни ще бъде лишено от своята ефективност. Това следва да го помним. Е, ние е, също сме говорили за това в предишния доклад, който цитирах. Накладко за платформите и посредниците. Знае, че комисията възнамерява да внесе проект по този въпрос. Но мисля, че посредниците всъщност трябва да понесат припадащата им се отговорност. Защото те получават информацията от хората и те трябва да гарантират е, надлежното функциониране на единия цифров пазар. Ако сте се занимавали с посредници, знаете, че те не обичат много правила, а е още по-малко обичат отговорност, но това е проблем, който трябва да бъде решен. Ако тук се справим, ще постигнем голям успех. Трябва да решим въпроса за посредниците, да е, гарантираме добро възнаграждение на авторите и трябва да създадем минимални стандарти. Според мен това са трите препоръки, които трябва да спазваме, за да бъде добър е, докладът ни. Благодаря, господин Мауро. Благодаря. Ще се опитам да съм каратък, защото моите колеги вече казаха доста неща. И аз внесох доста предложения за изменения, за да се хармонизира най-сетне темата а, онлайн собственост ни авторски права, без да се навреди на многообразието, на съдържанието, нещо, което е много типично за нас, европейците. Мисля, че трябва да си сътрудничим по-добре по всички теми и на всички места от веригата на доставки. Трябва да оценяваме по-високо съдържанията, които законно попадат в мрежата. Присъединявам се към изказването на преждеговорившите. Трябва авторските права да бъдат спазвани, но трябва да бъдат дефинирани предварително и постфактум по-добре. Това е съдържанието на моите предложения за изменения. Господин Цвевка. Дякую, panie przewodniczący. Я kilka увага. Благодаря, господин председател. И аз имам няколко бележки от е, името на господин Радев, нашият е, докладчик в Сянка. Той не може да присъства днес. Е, онова, което той иска да каже, се припокрива с вече обсъденото до този момент. Радвам се, че господин Джамбаски работи в тясно сътрудничество с докладчика ни в Сянка. Това е голямо предимство. Всички ние говорим за големия потенциал на цифровия вътрешен пазар и смятам, че се усеща енергията на този потенциал. Можем само да се попитаме дали можем оптимално да използваме тази енергия. Освен това, трябва да се попитаме кой има този потенциал и кой може да го използва. Дали това ще са гражданите или също така предприемачите. Всички очакват от нас да използваме инструменти, които да доведат до по-голяма прозрачност, да създадат правна сигурност и да изключат всякакво съдържание, което не е законосъобразно. Съгласен съм с госпожа Ханибол, че цифровият пазар се променя много бързо и затова е трудно да останем в крак с законодателството, да подхождаме достатъчно бързо. Смятам, че всички, които участват в веригата на получаване на услугата, както производителите, авторите, доставчиците и потребителите, трябва да участват да бъдат включени по справедлив за всички участници начин. Нашата комисия за тази цел и по тази причина ще отговаря за голяма част от пакета, свързан с темата. Ще се опитаме да работим възможно най-ефективно, защото само по този начин ще сме сигурни, че използваме целият потенциал на цифровия вътрешен пазар. Няма да повтарям това, което моите колеги вече казаха. Важно е да сме сигурни, че съдържанието, онлайн съдържанието се използва по законен начин при спазване на законодателството. Само така авторите и носителите на авторските права, творците ще бъдат възнаградени по оптимален начин, ще бъдат стимулирани да произвеждат, а потребителите ще имат стимул да използват предимствата на цифровия вътрешен пазар. Трябва обаче законите също да бъдат много ясни и достъпни. Това ще бъде само от полза на създаващите творчески ценности. Само по този начин ще можем да използваме цифрово съдържание в всички области на нашия живот. Създателите на онлайн съдържание, посредниците при преноса и потребителите трябва да бъдат равностойни участници в процеса. Само по този начин ще може цифровият вътрешен пазар да работи по начина по който би ни харесал. Трябва да се съглася също така с всичко казано за опазването на културното многообразие, принципа на териториалността, трябва да бъде приложен само по този начин ще можем да опазим многообразието на цифровото съдържание. Във връзка с по-нататъчната работа в тази посока бих искал да кажа следното. Със сигурност ще са ни нужни инструменти, които трябва да разработим, които да осигуряват използването на целия наличен потенциал. Трябва да насърчим, да увеличим процента на онлайн продажбите, обемът им и трябва да насърчим трансграничната онлайн търговия. Това е импулсът, от който трябва да изходим и по този начин да насърчим развиването на економиката. Трябва да обърнем внимание и на процеса който ще работим и ви обръщам внимание върху докладите на комисиите ИМКО и ИТРЕ. Трябва да работим заедно с тях. Това са доклади по собствена инициатива. Въпреки това ви обръщам внимание на това, че при договарянето на компетентностите на отделните комисии са доста сложни трябва да се опитаме да а, дефинираме компетентностите а, много точно а, и в областта на търговското право. А, трябва да има много ясно разграничаване, за да можем ние да запазим собствените си компетентности. Благодаря, господин Геринг, госпожа Герингер. Е, Благодаря и от мен. И аз искам да се присъединя към преждеговорившите ми колеги. Благодаря за доклада, представен днес. Имам някои бележки, които ми се струват важни. Когато говорим за вътрешният пазар и предпоставките за функционирането на цифровия вътрешен пазар, трябва да мислим преди всичко за авторските права. Териториалният принцип е едно, но територията за мен е целият Европейски съюз и трябва да я дефинираме по този начин. Е, по този начин както предприемачите, така и потребителите ще имат а, възможност а, за достъп до него. Разбира се, че се нуждаем и от прозрачно законодателство така че всички участници на пазара да имат правна сигурност и да нямат задръжки да използват предимствата на цифровите технологии. В момента в някои държави членки има ограничения. Наясно съм с това. Трябва обаче да се опитаме да хармонизираме отделните разпоредби на националните законодателства. В противен случай няма да работи вътрешният пазар. Трябва да се стремим и към пълна хармонизация. В противен случай само ще останем на фазата на обсъждането. Трябва да постигнем ясни дефиниции а, за а, авторските права и за това кой е автор. Ако, например, някой отговаря а, само за придвижването по магистрала на стоки от А до Б, например, като собственик на магистрала, то това е неговата отговорност и той не може да отговаря, например, за фалшиви стоки и фалшифицирани стоки, които се превозват по неговото трасе. същото би трябвало да въжи и за а, интернет порталите, които не могат да отговарят за съдържанието публикувано в интернет пространството. Не смятам, че онлайн посредниците могат да носят отговорност за съдържанието, което а, автори на това съдържание са качили там. Така че предложенията, направени от нас, отиват в тази посока и се радвам на по-нататъчната дискусия. Няма други желащи да се изкажат. Господин Андерсен. Very briefly, since it hasn't been mentioned съвсем накратко. Това е нещо, което колегите не споменаха. Изготвил съм изменение за проблемите, с които се сблъскват малките предприятия, когато се опитват да въведат информационни и комуникационни стандарти, които са зле дефинирани е, тоест, начин по който тези стандарти са дефинирани, всъщност е, затруднява прилагането им от малките и средни предприятия и за това съм написал изменения в тази връзка. Искате ли да му за отговор? Е, благодаря на колегите за направените коментари. Ще предам всичко на колегата Джамбаски. Неговите служители също са тук и слушат внимателно. Едно от нещата, които ме вълнува е близостта на приоритетите, изразени тук и в комисията, в която аз работя, комисията по култура. Има доста голяма близост между изложените становища, така че това ме кара да съм оптимист. Особено интересно беше сравнението, използвано от госпожа Герингер Далденберг за магистралата. Много интересна иллюстрация. И още нещо. Особено се вълнувам аз сега по понятията, свързани с сейф хайбър, особено сега след решението на съда. Защото трябва да се постигне по-голяма ефективност на цифровия пазар. Благодаря. С това приключихме. по точка 13. Преминаваме към точка 14 размяна на становища за давностните срокове за пътните инциденти. И така, аз съм докладчик по темата. Колеги, в началото нека да кажа, че подобен доклад по собствена инициатива, като този, който ще обсъждаме днес, бе изготвен през 2006 година от Комисията по правни въпроси и там ставаше дума за давностните срокове при е, пътни происшествия, свързани с е, смъртни случаи или тежки наранявания. Докладът бе последван от резолюция на Европейския парламент в феврали 2007 година и в него се призовава комисията да направи проучване на последиците от съществуващите различни давностни срокове на вътрешния пазар и особено а, на ограниченията, които проистичат от тези разлики при приложението на правата на гражданите. Също така се иска да се оцени трансграничния елемент – и да се направи оценка на трудностите, всички възможни трудности, които, с които може да се сблъска дадено лице при подобно происшествие поради трансграничния му характер, поради сроковете, поради конфликтните юрисдикции и да се събере информация във връзка с въздействието на сроковете по отношение на, на смъртните случаи и тежките наранявания. Комисията поръча проучване за компенсациите на жертвите на трансгранични пътни происшествия в Европейския съюз – прави се анализ на проблемите и се оценяват възможности за подобряване на правата на е, жертвите на трансгранични происшествия. Е, това беше и заглавието на документа от 2008 година. И проучването показа, че първо има значителни разлики в давностните срокове – различните държави членки и по тази причина рискът от изкривяване е висок. Затова бяха определени множество възможности за мерки в областта на тази политика. От, включващи и възможен европейски регламент по давно сните срокове за такива происшествия и дори е, възможност да се създаде специален европейски трибунал. В допълнение към това, комисията вече проведе две допитвания до общественото мнение през 2009 и през 2012 година и те имаха за цел да очертаят е, трудностите с които могат да се сблъскват жертвите на подобни происшествия, когато се опитват да се възползват от мерките за правна защита, поради разликите в давностните срокове. В, в, допитванията от 2008 година имаше четири възможности. Първо да се подобри информацията е, е, жертвите, преживели изшествия в чужбина. Второ, да се подобри информацията до, за жертвите в чужбина. Задължително. Първи вариант е по избор. Е, трети вариант да се а, подобри хармонизацията на давностните срокове. Е, четвърти вариант е въвежда нови правила, хармонизиращи давностните срокове е, на трансграничните происшествия. Въпреки това проучване, комисията все още не е изготвила конкретно законодателно предложение в тази област. Целта на този доклад по собствена инициатива е именно да се повдигне отново тази тема за обсъждане и да се настои, чрез съответната аргументация, комисията да се захване с темата. И затова трябва да се има предвид, че давностните срокове са от значение и трябва да бъдат решени на европейско равнище, нещо, което се признава и в е, доклада за достъпа до правосъдие на Агенцията по основните права от 2011 година. Тези срокове са от крайно е, е, голямо значение за достъпа до средства за правна защита. Там, където има прекомерно кратки срокове, това може да ограничи достъпа до правосъдие в Европейския съюз. И тук трябва да се включат два важни елемента. Първо, когато има ограничения, давностни срокове за причиняване на щети, те са много различни между държавите членки има определени периоди след изтичането на даден давностен строк в страните, е, където се практикува общо право, не изтича а, срока на валидност но е, от определена точка във времето нататък не могат да се подават жалби. Освен това, трябва да се вземе предвид, че в някои случаи има възможност за преустановяване на а, изтичането на давностния срок – Къде да има происшествие, се а, взема предвид националното право на държавата, в която е, вършен, а, се е случило происшествието, в, в съответствие с Рим 2 и член 15 от Рим 2. А, тези а, а, правила и местни разпоредби обаче не са познати и за пътуващите в съответната страна и това може да води до нежелани последици за жертвата и до създаване на затруднения при тяхното право на компенсация и на процес в разумно време. Професор Пападас е поел ангажимента да направи проучване по отношение на давностните срокове в Европейския съюз. Черновата на крайния вариант на проучването ще бъде публикувана, ще бъде предадена през е, ноември, на края на месеца. И така ще се е, очертаят препоръки и препоръки за бъдещо развитие. Изслушването ще се проведе в началото на 2016 година и на него ще присъстват лица, работещи в областта, съответните организации и институциите на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Това беше всичко от мен. Очаквам полезна дискусия и добро сътрудничество по темата. Давам думата на колегите за коментари. Или препоръки, или въпроси. Мистер Лебретон. Господин Лебретон. Е, oui, moi je pense que les Аз лично смятам, че проблема с компенсациите при такива происшествия, дори когато са в чужбина зависят от съответната държава. Мисля, че не е прагматично да се привеждат други мерки. Ето, например, вие казахте, че има четири възможни решения. А за мен има само две възможни решения. Или да се подобри информираността в съответствие с съответните рамки, или пък да се хармонизират правилата. Мисля, че по-скоро е добре да се ограничим до първия вариант, да се подобри информираността. Така ще се реши проблем. Госпожа, да вам благодаря. Господин председател, ако правилно съм разбрала, вие като докладчик изготвяте този доклад, за да се призове Европейската комисия да действа по-бързо тъй като парламентът вече е установил, че има потребност да се действа. Мисля, че без да налагаме върху държавите членки пълна хармонизация, бихме могли да направим една препоръка и да кажем какви да са минималните срокове или пък да има някаква координация – защото предоставянето на информация е отлично, но а, а, обикновено това става а, чак когато е твърде късно. Трудно е да е добре информиран човек. Виждам, че Европейския парламент се опитва да се грижи за европейските граждани, а те пътуват все повече в чужбина и това е полезна помощ за шофиращите и изобщо ползващите пътните артерии, така че благодаря за работата по тази тема. Благодаря. И аз очаквам с нетърпение сътрудничеството с вас по темата. Не виждам други желащи да се изкажат. В такъв случай може да сложим край на размяната на становища по тази тема и да продължим с точка 18 размяна на становища на тема посещението в Киев, Украина. Нека първо да информирам колегите, които присъстват в залата, че имаше четирима депутати, които пътуваха до Киев. Госпожа Хаутала, госпожа Бержерон, господин Оспаских и аз. Целта на това посещение беше основана на нашите компетенции върху областта на правното сътрудничество в областта на гражданското право. Пътувахме във връзка с процеса на ратификация на споразумението с Украина. И мисля, че посещението ни беше много навременно. Има сериозна структурна реформа на съдебната система в Украина, която се подпомага отчасти от мисията за е, консултантската мисия за реформа на е, от сектора на гражданската сигурност на Европейския съюз в Украина, която подпомага украинските власти от юли 2014 година насам. Реформата е из основи и имахме възможност да я обсъдим с депутати от Украински парламент, Върховната Рада, изслушахме и членове на коалицията и членове на опозицията. Така че сме чули всички възможни мнения по тази реформа. А пък мисията бе комбинирана с посещение на делегация на комисията Инта, която имаше за цел да се занимае с външно-търговските отношения. Имаше обаче смисъл да се съберат а, двете посещения заедно, защото реформата на съдебната система в Украина може много тежко да засегне възможните чуждестранни инвеститори които биха имали желание да инвестират в Украина. И за това се подчерта, че само след като се проведе тази реформа, могат инвеститорите да имат достатъчно а, доверие, за да инвестират в Украина. Освен срещите с Украински парламент, Върховната Рада, се срещнахме и с председателя на Върховния съд на Украина и неговите колеги. А, освен това имахме едночасова среща с президента Порошенко и с новата служба за борба срещу корупцията. Така че, както виждате, програмата на делегацията а, беше доста натоварена, почти нямаше как да а, правим почивки за обяд, толкова натоварена ни беше програмата. Госпожа Хаутала каза, че тъй като това заседание е толкова важно и толкова навременно, нашата парламентарна комисия може да обмисли подобни посещения в нови, в други ново асоциирани страни, е, например Молдова и Грузия. Това е, е основното. Не знам дали съм а, пропуснал нещо. Не. Имате ли въпроси, колеги? Въпроси към мен, тъй като от четиримата делегати само аз присъствам в момента. Господин Кастер. Искам да ви попитам нещо, господин Свобода. Вие описахте различните срещи, различните обсъдени теми. А, какво резюме можете да направите? Смятате ли, че Украина е на път да въведе а, една надежна правна система и да се превърне в правова държава, а, укрепвали демократичните структури, защото в медиите четем, че има силни националистически и фашистски сили, които саботират създаването на правова система и повече демокрация в държавата. Каква, какъв е вашият извод? Какво е състоянието в тези две насоки? My comment Моят коментар по този въпрос е следният. Първо, както добре знаете, това, което наричате фашистски сили, не постигна успех в изборите неотдавна за Върховната Рада. Е, реалното политическо влияние на тези сили е твърде ограничено. Трябва да кажа, че законодателната страна на тази съдебна реформа е много смела, ако мога така да се изразя. Ако бъде осъществена, тя ще доведе до голяма стъпка напред към истинска правова държава в Украина. Украина в момента приключва законодателните процедури е, след което ще настъпи етапът на изпълнение на реформираното законодателство, на неговото прилагане. Това очевидно ще бъде предизвикателен период, ако мога да използвам тази дума. Още един въпрос. Важна тема в Украина е свързана с положението в източна Украина, където се има опити за изграждане на по-федеративно ориентирана система. стремежите са за повече регионално самоуправление. това отразено ли е по някакъв начин в вашия доклад? Или обсъдна ли беше тази тема? Да, вижте. Обсъждано е, но не много задълбочено. Всъщност този въпрос бе споменат само когато говорих за инвестициите в Украина. За факта, че източната част на Украина в момента е дестабилизирана. И бяхме съгласни, че това не трябва да обезкуражава потенциалните инвеститори – за инвеститорите основна пречка е състоянието на съдебната система в момента. Но не сме разисквали източна Украина чак толкова задълбочено. So, uh, I don't see any other questions. Не виждам други въпроси. При това положение продължаваме с точка 19. Трябва да ме извините, но аз съм докладчик дори по точка 19. И за да стане сега по-интересно, ще мина на чешки. Ваши колегове, е, маме, е, маме. Уважаеми колеги, Говорихме и обсъждахме а, темата прозрачност, отчетност и почтенност на институциите на Европейския съюз. Нашата комисия трябва да изготви становище. Водещата комисия е Комисията по конституционни въпроси. Този въпрос е важен с оглед на отношението към европейските институции в обществеността. И нашата роля е да повишим прозрачността и да подобрим използването на всички инструменти, които да допринесат. Не смятам, че прозрачността пречи на ефективността на нашата работа и отделните институции са предприели стъпки, които според мен е, в правилна посока. Трябва обаче те да се съсредоточат върху основните си задължения. Какви възможности предлагат договорите? Разгледахме член 15 от договор за функционирането на Европейския съюз. В първата алинея се казва следното. За да се осигури ефективното управление на публичните ресурси и участието на гражданското общество, всички органи на Европейският съюз действат възможно най-открито. В алинея 2 на същия член се казва следното. Всеки гражданин на Европейския съюз и всяко физическо лице, кое, с постоянно местожителство в европейска държава има право на достъп до институциите и други субекти на Европейския съюз. Това са дефинициите на основните договори и в рамките на множество изслушвания изследвания, организирани включително от нашата комисия, беше осветлен на позицията на всички институции. Смятаме, че в рамките на тази дискусия има място и за нашето становище. Не ами, смятам, че трябва да подходим прекалено общо към въпроса за прозрачността. Смятам, че нашата комисия трябва да се съсредоточи върху въпроси, които касаят нашата компетентност, като, например, легализиране на различни документи. Тези текстове трябва да бъдат много добре, трезво, изтегнато формулирани аз съм готов да работя с вас върху окончателната форма и версия на текста. По отношение на графика, трябва да бъде представен на нашето становище на 12 ноември. Крайен срок за подаване на изменение е 19 октомври и обсъждането на тази тема ще бъде на извънредното заседание на нашата комисия в Страсбург през декември. За съжаление, госпожа Хаутала в момента не присъства. В противен случай ще ще се включи в обсъждането. Радвам се за разговора с всички вас. The Czech language and това изчерпих изложението си на чешки язик и очаквам въпросите Uh, well, I do not see any request. Не виждам някой да иска думата. Което означава, че обменът на мнение се превръща в необмен. тълкувам мълчанието ви като пълно съгласие с казаното от мен. Благодаря ви за присъствието на тази сутрешното заседание. Ще се срещнем отново в 3 часа след обед.